Bien, si les principaux protagonistes sont là. Основните действащи лица са тук и затова можем да продължим своята работа. Що се отнася до решенията на координаторите, е ясно, че не можахме да го проведем, защото повечето координатори ги нямаше. Преминаваме към доклада на госпожа Кристин да е нашия докладчик по становище, защото водещата комисия е ЕНВИ. Госпожа Рево Далон е нашият докладчик. Благодаря, господин председател. Представеното на вниманието ви становище съответства на логиката на предложена комисията. Искаме да подсилим принципа бонус-малост. Трябва да премахнем параметрите на полезност, като насърчим, като, като направим така, че да премахнем стимулите за колите, които повече замърсяват, за да може европейската индустрия да остане конкурентно способна. В противен случай азиатските производители ще наводнят пазара с новите колеги. Тестовете за емисии трябва да бъдат по-ясни и трябва да бъдат в реални условия. И това трябва да стане правилото. Също така научните органи на комисията трябва да разработят методология за изчисление на всички емисии в жизнения цикъл. Задължително е да имаме, да запазим целите е, до 2025 година, за да може индустрията да върви по пътя на намаляване на емисиите. В противен случай до 2030 година няма да има нов стандарт за CO2, което е е неприемливо с оглед на климатичните изменения. Това предполага промяна в целия модел, което няма да е лесно. Ето защо пакетният подход на комисията е добър. За да постигне успех, законодателството трябва да съответства а, на стратегията за альтернативни горива, но също така а, и стратегията, която очакваме до 16 май. Ние ще работим а, в интереси на работниците, защото макроекономическите проучвания говорят за създаване на нови работни места, но заедно с това ситуацията в фабриките е трудна. Мобил, новата мобилност е факт. Европа трябва да покаже, че е способна да мисли перспективно, без да изпуска от внимание необходимостта да остане конкурентоспособна. Това е от мен. Благодаря. Ще чуем господин Селени от НП. Имате думата. Благодаря. Аз имах щастието, имам щастието да бъда докладчик за НП и този, това досие се разглежда както в комисиите Тран, така и ИТРЕ. Има редица елементи, по които трябва да сближим позициите, тъй като има различия между нас и докладчика. Що се отнася до онова, на което бях свидетел в комисията ИТРЕ, има окоръжаващи елементи. Първо, въпроса за технологичната неутралност е, изглежда в съзвучие с, с спазване на критериите за неутралност. Коефициента на коректност се отчита ползата от альтернативните горива за постигане на общите цели, набелязани в Париж. Що се отнася обаче до темите свързани с преразглеждането на средносрочните цели комисията предлага 15% от 2025 години и за 2030 година 30%. Това е позицията, от която изхожда докладчика. За нас това е прекомерно и както и в по други поводи имах сме казвали, че това би било сътресение за системата и ще се стигне до изкривявания в индустриалното производство. Последицата ще бъде невъзможно да се постигнат целите от Париж. Както беше отбелязано през 2017 година, закупуване, новозакупените автомобили с дизел намаля, но се увеличи чувствително броят на новозакупените бензинови автомобили, което не е положително за околната среда. Така че, когато си поставяме цели, трябва да бъдем е, реалисти, защото разрушаването на индустриалната на индустриалното производство с невъзможни цели, ще се стигне само до щети за обществото. Ето защо това, което приемем, трябва да се трябва да осигури постигането на резултатите, договорени в Париж противен случай ще имаме производство. Помислете си за всички малки доставчици в автомобилостроенето, които в, след няколко години ще се окаже, че не, че не са в състояние да произвеждат повече. В крайна сметка потребителят ще предпочете автомобилът, който е по-ефтин. За това трябва да бъдем реалисти и бих предложил на колегите да преосмислим нашите изисквания, да не се стремим към един идеален свят и да, и да постигнем един устойчив процес на развитие. Благодаря господин Тушеновски е, от името на е, ЕКР. Благодаря. И аз е, бих искала да кажа, че подходът на докладчика е реалистичен, позитивен, хареса ми ние трябваше да бъдем много предпазливи, що се отнася до последиците и тежеста за индустрията е, и економиката като цяло. Също така трябва да засилим някои от критериите. Що се отнася до предложението на комисията за со 2 предложението на докладчика е добра основа за дискусии. Мисля, че можем да намерим много добро компромисно решение. Съгласен съм с докладчика за технологичната неутралност. Това е нещо, което трябва да се запази. Когато политиците предписват прекомерно посоката, в която да върви технологиите, ефектът винаги е бил драстичен. Ето защо технологичната неутралност трябва да се запази макар че може би предпочитаме някои системи. И разбира се, също така имаме природен газ, водородни клетки. Не знаем в каква посока ще тръгне света. Може би ще се. Може би се очертават някакви новаторски решения, може да възник, може да се появи пробив в областта на акумулаторите, което ще промени нещата из основи. Сега агенцията, която да осъществява контрол, това е още една един въпрос, който заслужава да бъде обсъден, за да се избегне прекомерна административна тежест. Като цяло, предложението ми харесва, то изглежда реалистично, рационално. Разбира се, някои от въпросите можем да решим чрез изменения, но като цяло докладът е много добър и аз благодаря на госпожа докладчикът. Благодаря господин Тушеновски. Господин Радош. Благодаря. На автомобилния транспорт се пада 22% от емисиите и от 90-те години насам този процент се увеличава. Леките търговски превозни средства всъщност поемат голям процент от тези емисии. Що се отнася до задълженията на държавите членки, за предоставяне на надежни данни и данни за емисии в реални условия, не в лаборатории. Очевидно, че е, ние не можем е, да не подкрепим тезите в доклада. Е, автомобили, при които разликата е повече от половин процент, трябва да бъдат санкционирани не се поставя достатъчен акцент върху нови горива, горива от ново поколение и като цяло горива с, с по-низки емисии. Аз подкрепям онези предложения, които са в посока включване на тези горива. И това предложение би трябвало да бъде свързано по-добре с други регламенти. Измененията, които ние ще предложим, ще бъдат в посока по-добра връзка между регламентите и настояща директива. Що се отнася до по-амбициозните цели, смисъл, че до 2090 година всички автомобили би трябвало да са с нула емисии. Това е твърде амбициозна цел както и намаляването с 15% на емисиите до 2025 година и 25% за леки пътнически превозни средства и от 15 и до 50% до 2050 година. Готови сме да водим разговори. Благодаря господин Радош. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Говори от името на колегата Басека, от който не е тук. Европа трябва да инвестира в чисти автомобили, ако иска да бъде лидер в борбата с срещу измененията в климата, но а, заедно с това не може да се разрушава економиката. В момента изоставаме в областта на чистата автомобилна. Китай и други страни е, се движат напред. Предложението на комисията е недостатъчно. Ние, зелените, искаме амбиции съответстващи на Париж. Първо, предлагаме за средните емисии на новите пътнически автомобили да се определи 45% намалени в 2025 година, стигаща до 70% за 2300 година. На пръв път това предложение изглежда твърде радикално, но да не забравяме, че е, целите се отнасят само до продажбите на нови автомобили. Това е амбициозно, но съществимо. Днес Volvo обяви, че планът им е до 2025 година електромобилите да бъдат 50% от всички продажби, което съответства на предложението на зелените. Ние трябва да насърчим подобни смели действия. Също така трябва да преодолеем недостатъците на пазара на електромобили, процентът на автомобили. Трябва да има определен процент електромобили на пазара. Тази мярка ще осигури инвестиционна сигурност за инфраструктура за зареждащи станции. В заключение, Искаме да създадем възможност за инвестиции в нови технологии, ново производство и нови умения на автомобил. Устроенето ни може да постигне успехи в новата среда, ако осигурим съответната рамка, за да може Европа да е, строи и продава автомобилите на бъдещето. Благодаря госпожа Килоне за групата на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика. В доклада и има много интелигентно съчетание на различни умения. Винаги е, има възможност е, е, Докладът да се усъвършенства и според мен трябва да направим е, внимателен анализ на технологиите, които ще се използват в бъдеще и също така връзката им с е, горивата. В момента а, бих искала да поставя повече, по-силен акцент а, върху а, жизнения цикъл на автомобилите. жизненият цикъл на автомобилите какъв е жизненият цикъл на новите автомобили, е, каква енергия се използва и как е, е и какъв е происходът на енергията. Също така е, бих искала да се обърне внимание и на альтернативни горива. И горива на основа парафин. Мен ме интересува не само една технология, интересува ме, ме не само едно е, една гледна точка към електромобилите. Интересуваме жизнения цикъл, различни решения, различни технологии. Имаме спешна потребност от една по-широка кошница мерки, които да се реализират е, в по-краткосрочен и по-дългосрочен план свършната до сега работа е много добра и съм готова да работя с докладчика и докладчите в сянка. Благодаря, госпожо Килонен. Сега давам думата на депутатите, които пожелаха да се изкажат. Скъпа Кристин, много благодаря за добрия доклад. За съжаление, има шест точки, в които отивате твърде далеч. Първо, нямаме нужда от Европейска агенция за наблюдение на движението. По отношение на типовото одобрение, вече се взе решение да няма такава агенция. Не бива да ставаме смешни и отново да поставяме този въпрос за обсъждане. На второ място, убеден съм, че цел за 2030 година е достатъчна, нямаме нужда от цел за 2025 година. Обеден съм в това не само защото промишлеността трябва да има сигурност за планиране, а защото трябва да си поставяме реалистични цели и нямаме дори още изходни стойности. Така че не смятам, че амбициозните цели на Европейската комисия трябва да бъдат допълнително засилват. Радвам се, че комисията залага по-скоро на стимули, отколкото на санкции. А, убеден съм, че а, превозните средства с нулевите и ниски емисии са в бъдещето, но като цяло трябва първо да се изясни отпечатъкът а, на а, автомобилите и технологиите. И не бива да заклемяваме технологиите на двигателите с вътрешно горене. А, тези двигатели могат да бъдат доразвити, за да станат по-ефективни. Смятам, че трябва да останем неутрални към технологиите в нашата работа и накрая трябва да се споразумеем за основа, върху която да а, оценяваме технологиите, а, трябва да включи възможно най-много автомобили. Не бива да се изключват по-голямата част а, от а, това. Благодаря, господин Пипер има думата. Благодаря. Две-три кратки забележки. Подкрепям казаното от колегата Кох. А, агенцията за контрол на движението а, може би би се посрещнала добре в а, моя избирателен а, район, а, но това е всичко. Против, а, иначе съм съгласен с аргументите на а, колегата. А, по отношение на Вово, не бива да падаме в клопка на техния маркетинг. А, те не са разработили още а, е, дори един е, електромобил. Една забележка към доклада. Смятам, че целите, които сега трябва да бъдат обвързани с а, е, санкции, са твърде а, амбициозни. Ще приведа един а, аргумент. Дори и да се развием силно в посока електромобилност. За Германия това ще означава, че имаме много електромобили, но произвеждаме електроенергия, която 45% е от въглища. Не знам какво добро ще направим на природата а, и как ще постигнем целите си а, за емисиите. Смятам, че когато планираме новите прагови стойности, трябва да стимулираме развитието на възобновяемите енергийни източници. Ако не го направим, ще попаднем в клопка и ще постигнем точно обратното на това, което искаме да постигнем. Благодаря, госпожа Демонте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за свършната работа. Мисля, че е уместно да поставим цели за 2300 в съответствие с целите на Европа за намаляване на емисиите. Освен това съм убедена, че нивото на емисиите трябва да държи сметка за поведението на потребителите. Европейските пазари са различни в някои държави членки е възможно да се приложи система за стимули в други страни няма условия за подобна мярка. Ето защо според мен в средносрочен план би било полезно да се направи една оценка в една ясна рамка за автомобили с чисто гориво и за автомобилите на пътищата можем да постигнем по-амбициозни цели. Най-сетне едно наблюдение за едно сравнение за фургоните за транспорт, за превоз на стоки и превозните средства за хора. Те са различни ето защо е необходимо да има диференциация. Благодаря. Господин Крамер има думата. Благодаря на докладчетата. Господин Радос каза, че 30% от емисиите идват от автомобилния транспорт. Е, това е единствения сектор, е, където емисиите се повишават от 90-та година насам, защото бива игнориран е, в целия дебат. Това се промени след скандала около дизел. Но сега вие а, твърдите, че а, бензина е а, по-добър от дизела и дизелът на времето беше по-ефтин а, и беше а, деклариран, т.е. беше а, налаган с данъци по друг начин. А, автомобилите станаха по-големи, по-тежки и а, в момента а, има 6000 смъртни случая годишно заради замърсяване с а, а, азотни а, газове. Въпреки големия дизелов скандал и това престъпление, нищо не се промени. А, дизелът продължава да получава субсидии, въпреки че а, балансът му е отрицателен. Дори и а, обединението на железопътните а, превозвачи не могат да се конкурират а, и да постигнат отмяната на субсидиите. Никой не може да каже за в бъдеще какви ще бъдат новите технологии за придвижване. Дали ще бъде водородна клетка, нещо друго. Така че, според мен, трябва да обърне внимание на жизнения цикъл, производството, употребата и рециклирането. Всичко това е все още неясно, не знаем кое е най-доброто. Трябва да анализираме а, нещата с оглед на целия жизнен цикъл. Аз мятам, че всичко това са мостови технологии, преходни технологии. Ние сме горди, че имаме 30% ВИ, но когато имаме електромобили, а, ще трябва да ги зареждаме от мрежата. А, произвеждаме е, енергия от въглища, от кафяви въглища, за да можем да караме чистите си автомобили. И за това трябва да имаме по-широк поглед към господин Кох. 2030 година, не 2025 година. Това ни е познато. Дългосрочните цели винаги изглеждат много добре, но ако не направим първата стъпка, няма да направим втората и третата. За това имаме нужда от междинни цели. Можем да спорим колко ще са високи, но след като 20 години автомобилната промишленост не прави нищо, защото мамеше, сега да не предприемем нищо ще бъде погрешен знак от парламента. Никой а, от автомобилната промишленост не е наказан. А, сега в а, САЩ всъщност се разследва този случай, в а, Европа и в Германия няма никакви наказания и затова трябва да има законодателни мерки, за да се поправят грешките от миналото. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Аз съм се записал като последен участник. Няколко коментара. Първо, от 15 години обсъждаме колите емитират по-малко вредни емисии но заедно с това ситуацията се влушава, просто защото движението е много по-интензивно. Е, няколко са параметрите на влушаването. От една страна общо, общите резултати от наличието на голям брой автомобили, но също така и поведението на, на гражданите. Например, една емисия, емисиите на един автомобил, които възлизат на 80 грама, са, са всъщност различно е една, в един автомобил да се возят един или пет души, въпреки че емисиите от тази кола може да, от кола може да са 80 милиграма. В крайна сметка, ако винаги пътувам сам, екологичните вреди са много по-големи, отколкото ако в колата пътуват 5 души. Вчера в комисията ИТРЕ споменахме три сели, които се допълват взаимно. Екологична цел, технологична и економическа. Колкото повече, той като да натискате три педала, които са свързани, когато натискате силно единия педал, се влушава ситуацията при останалите. Ако натиснете на педала екология, економиката ще започне да страда от друга страна, ако слушате само индустрията която иска нещата да си останат такива каквито са, от екологична гледна точка ще се влушат нещата. Третият коментар да обърнем внимание на това, което ни показва комисията. Набелязваме напредък в сравнение с предишни текстове. И можем ли да очакваме някакъв пробив в рекламентацията? Можем да изчисляваме на грам от 30 на 80. Дали сегашната ситуация оправдава подобна промяна? Това е въпрос. Дали промените в технологията обосновават очакването за технологичен пробив? Е, говори се за това, че до 2050 година броят на електромобилите ще се увеличи по една стръмна възходяща е, крива, но това са само прогнози. Аз съм съгласен с идеята за технологична неутралност. За мен обвързването с условия е част от технологичната неутралност. Много е трудно да се премахнат всички условия, тъй като те играят много важна роля в структурата на економиката. Не казвам, че трябва да ги защитаваме абсолютно, но да бъдем малко по-предпазливи. До Госпожо докладчик, аз съм за агенциите и изключих, ние гласувахме а, в комисия, но а, не успяхме да спечелим гласуването в пленарна зала. Възниква един проблем с инфраструктурата. Някои от вас споменаха това е инфраструктурата, която ще дадат възможност на новите автомобили да се зареждат с нови горива. Този има един въпрос, който не се засяга достатъчно. Когато се променя горивото, променя се всичко в един автомобил. Е, първите електромобили можеха да преминават с едно зареждане 125 е, км. Когато пробегът се увеличи на 600 км, е необходимо инфраструктурата да осигурява възможност за бързо зареждането. Защо инфраструктурата е от първо поколение, а вече автомобилите са от второ дори трето поколение. Можем да продължим така, можем да продължим в този дух, но само ще кажа, че е необходимо да намерим разумно решение, да не залагаме прекомерно на бъдещи прогнози, технологична неутралност – еко, екологосъобразност, но заедно с това и за защита на конкурентоспособността. Не бива да налагаме твърде голяма тежест върху е, индустрията. Исмаил поиска думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук не става въпрос за хобитата на хората, за неутралност на технологиите. Поне аз разбирам нещата така, че за бъдеще трябва да не го изпускаме от поглед това обстоятелство. Казаха се много неща, но въпреки това мисля, че трябва да бъдем разумни и рационални. Господин Крамер е, говори за многото смъртни а, е, случаи. Това е статистика, а не абсолютни цифри вследствие замърсяванията. А, е, господин Пипер Пипър а, твърди, че 45% от електричеството се добива от въглища. Трябва да имаме предвид, че ако заложим на електромобили и заложим на ВЕИ, то ще спадне и процентът енергия, произвеждана от въглища. Не става въпрос дали имаме симпатии към промишлеността или към опазването на природната на околната среда. Трябва да имаме две цели. Първо, как да ограничим глобалното затопляне, и на второ място, как автомобилната промишленост в Европа след 20, 30, 40 години да остане водеща в глобален мащаб. Често пъти а, имаме добри намерения, няма да споменавам Nokia и Kodak, а, но ако желаем най-доброто за нашата автомобилна промишленост, е, трябва да им дадем шанс е, да постигнат целите, които ние поставяме. И а, е, от друга страна, не бива да поставяме твърде ниски цели, да бъдем а, твърде меки. Не бива обаче и да поставяме цели, които са недостижими. Трябва да бъдем а, разумни и умерени така че, ако подходим по този начин, трябва да разглеждаме предложението на комисията от този аспект. Справо комисията формулира междинна цел и ако няма такава цел, промишлеността едва ли ще приеме изискванията достатъчно насериозно. Ще ще припомня за целите 2013 година директивата за инфраструктурата за ВЕИ. Ако бяхме последвали предложението на комисията тогава, днес щяхме да имаме много повече възможности за подобна инфраструктура загубихме 4 години с изработването на национални планове за действие. Така че, ако искаме да си поставим рационални и амбициозни цели, то целта и годината 2300 година трябва да бъде така формулирана, че независимо дали а, се прекрати производството на двигатели в, а, с вътрешно горене, като в скоби ще кажа, не съм сигурен коя посока трябва да поемем, независимо от кой политически а, спектър а, идват, трябва да бъдем неутрални към самите технологии. И ако има технологии с ниски емисии а, и а, това са двигатели с вътрешно горене, не бива да ги осъждаме. Ако видим обаче, че целият свят залага на електромобили, на водородни технологии, не бива да загърбваме това развитие, за да не стане така, че 25-30 години по-късно да си купуваме автомобилите от друго място, а пък нашата индустрия да загине. така че, скъпи Доминик, трябва да държим очите си отворени, да следим развитието в световен мащаб, защото все пак Европейския съюз е най-силният пазар на света и в Китай има много различни мерки. С населението си милиард и 300 милиона тук най-важно е те да произвеждат, да произвеждат най-много автомобили. Ние искаме да продаваме възможно най-много автомобили. И за нас е най-важно да а, нашите автомобили да бъдат по пътищата. Така че трябва да използваме всяка възможност да започнем да реализираме стратегията за понижаване на емисиите въглероден диоксид? Ще дам думата на представителя на комисията и ще ви помоля за не повече от 5 минути, тъй като малко закъсняваме. Благодаря. Когато говорим за автомобили, е много трудно да се вместим в рамките на 5 минути. Темата е толкова важна. Искам да подчертая, че предложението на комисията се опитва да изпълни три различни цели. Екологична. Какво означава предложението за потребителите на второ място, за гражданите и на трето място въздействието върху заетостта този въпрос е свързан с иновациите за бъдещето. Мисля, че днес след обед всички теми бяха споменати. Що се отнася до екологичния аспект, целта на предложението е да се гарантира, че Европейския съюз може да изпълни целите, които са от Парижкото споразумение. Минус 40% до 2030 година. Ако погледнете оценката на въздействието, ще видите, че сухопътният транспорт ще трябва да се погрижи на него да се падат около 25%. По силата на това предложение обаче ще имаме 22%. Има други предложения на комисията, които ще доведат до намаляване на емисиите до съответното ниво. Юровинет, както и други инициативи, както и така наречения мандат за микса от горива. Ще се върна по-късно на този въпрос. Той е свързан с съответните директиви. На следващо място по отношение на спестяванията за потребителите. 30% цел, които предлагаме, ще даде на потребителите едно предимство, което може да бъде измерено в рамките на 1400 евро. Това е стимул да се купуват по-чисти автомобили. Ако се увеличи обаче тази цел, ползата ще бъде намалена. Ако стигне до 40%, ще има намаление до 400% и ще има намаление с 1000 е, евро, ако стигнем до 50%. Е, комисията иска съответно да има един гладък преход в автомобилната индустрия. Ясно е, че индустрията в Европа трябва да заложи на иновациите, особено що се отнася до електрическите автомобили. Ако погледнете обаче предложението на комисията, ще видите, че целта му е в крайна сметка прехода да е гладък, за да няма негативно въздействие върху заетостта в Европа. Всъщност целта ни е да има малко по-положително въздействие. Ако обаче прехода започна да се осъществява твърде бързо, то въздействието върху заетостта може и да го има. Две конкретни неща. На първо място изменение 43 което е свързано с предложението за автомобилите с потреблението на енергия от ВИ. Трябва да се осъзнае, че ако нещо подобно се направи, то там, където имаме ползи по силата на директивата за ВИ, съответно ще имаме и ползи по силата на тази директива. Съответно, може да се очаква, че може да има двойно намаление, но едва ли ще има двойно намаление в сектора на транспорта очаквано двойно намаление. Ето защо трябва да има целенасочени цели, за да може цялостното намаление в отрасъл на транспорта да е такова, каквото очакваме. Много се говори за това е, какви да са замерванията, дали да са в реални условия или да са по време на, на целия жизнен цикъл. Това са параметри, които са свързани с емисиите и за които има нужда от време. Ето защо комисията предвижда нещо подобно, но преминаването към абсолютно нови цикли на изпитване ще отнеме много години. Ако погледнем WLTP, новия цикъл на изпитване, той ни отне между 6 и 8 години. Е, много по-сложно ще бъде да има тестване в реални условия, защото, както и вие казахте, тук трябва да се отчете броя на хората, които са в автомобила, какво се слага в автомобила, колко бързо шофираш, къде шофираш. Нещата са много по-сложни, отколкото изпитването в лабораторни условия. Ето защо бихме искали да ви обърнем внимание да вземете преди този факт, когато внасяте съответните изменения, защото много от тях просто няма как да бъдат приложени. Това, което се говори в тях, няма, какво да, няма как да се приложи на практика. Благодаря. 11 секунди по-дълго говорех. Благодаря, госпожа докладчика Кристин. Само една дума или малко повече? Малко повече, но не много. Благодаря на докладчиците в сянка, на депутатите, благодаря на комисията за изказванията. Отбелязвам, че има сближаване на позицията по въпроса, че трябва да подкрепим направеното от комисията предложение за необходимостта от спазване на споразумението от Париж. Възможно е да имаме и економически, и екологосъобразен подход, без двете да бъдат в противоречие, за да може да развиваме и индустрията, и да осигурим качество на живота. Да, трябва да бъдем амбициозни, трябва да бъдем и реалисти, но независимо от това трябва да спомогнем за постигане на целите и то не за след 20-30 години. Въпросът е неотложен. Е, има консенсус по въпроса за технологичната неутралност, както и по въпроса за жизнения цикъл. Няма един тип автомобили, които е, да се произвеждат през следващите години, трябва да работим за комбинация. Е, това е за комбинация и широк набор от автомобили, и слушах казаното от комисията за изпитанията в реални условия. Помня дебатите, които проведахме в специалната комисия и не можем да говорим за това, че е трудно да се извършват изпитания в реални условия. Това не може да е оправдание. Както казаха докладчите в Сянка, въпросът за контрола е много важен е, и за, за да бъде контролът ефективен, продължавам достоявам тезата за Европейска агенция. Давам среща на докладчите в Сянка през юни, за да се опитаме да оформим амбициозна позиция, която да обедини максимален брой колеги. Благодаря. Срока за внасяне на изменения е 17 май 18 часа. Следващата точка в дневния ред е работната група по туризма. Предавам штафетата на ресорния заместник председател. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve. Уважаеми колеги, малко закъсняваме, така че предлагам да започнем веднага с една тема, Която обсъждахме често в миналото с различни организации. След множество разговори, проведени в Брюксел, в Лондон, взехме решение да направим едно изслушване на темата въздействието на Брексит върху туризма. Поздравявам с добре дошли всички наши приятели, организации, които се отзоваха на поканата ни. както и колегите от комисията. В началото, по време на заседанията на работната група, информирам за хода на събитията до сега. Ще го направя и сега. Организирахме това заседание заедно с председателя на нашата комисия. За съжаление, Госпожа Дели не може да присъства, но е съгласна с всичко, което сме планирали. Какво се случи през последните няколко седмици? Последната ни среща беше на 27 февруари. Наш гост беше генералният секретар господин Таяни. На следващият ден подписа споразумение за сътрудничество с генералния секретар такова споразумение е единствено по рода си. По този начин ще можем да провеждаме общи конференции Организацията WTTC проведе заседание, на което аз представях Европейския парламент. Обсъдихме редица важни теми. Между другото, говорихме и за това, че всички членове на организацията WTTC са съгласни, че трябва да има облегчения. Препоръчвам ви за повече информация да прочетете последните комуникета на организацията WTTC. Българското председателство и съвета на министрите проведоха конференции. Българското председателство, според мен, се справя отлично. Събитията, организирани от тях, бяха изключително добре организирани. Обсъди се, обсъдиха се много важни въпроси и те са много добра основа за нашата работа. Европейската организация на туристическите, на туроператорите ще проведе конференция в Виена. Аз ще представлявам Европейския парламент на това събитие. Имаме и нова веб страница. Европейски столици, европейски капитал. Препоръчвам ви да разгледате тази страница. Там се обсъждат важни теми Те са важни за изпълнението на нашите цели относно интелигентните столици. Предстои връчването на награда. През есента ще получите доклад от моят колега Едуардо. във връзка с новата МФР. През февруари парламентът взе решение да поискаме за нашите теми специален нов бюджетен ред. В момента текат преговори. Още нямам чувството, че ще успеем, защото туристическото лоби все още не е достатъчно силно. Правим всичко по силите си, но лобистката ни работа все още е слаба. Това не е работа само на госпожа Виешковска, а е задача за всички колеги. Искаме да напишем писмо. Написахме писмо на господин Юнкер и господин Оттингер. В него искаме туризмът да бъде Ключен като тема при бюджетните преговори. Още нещо важно, свързано с новата визова политика и визовия кодекс. Има вече рамков план. Ще има становище на комисията по транспорт. За съжаление, много от нашите инициативи не намериха място в текста. Други бяха включени, така че постигнахме частичен успех. Например, по отношение на темата многократни визи, които отново бяха поставени на масата. Сега към същинската тема на днешната среща. Благодаря на нашият председател, че прие нашето предложение да се проведе това изслушване. Твърде малко се говори за въздействието на Брексит върху туристическия сектор. Мнозина мислят, че туризмът изобщо няма да бъде засегнат от напускането на Великобритания на Европейския съюз. Всъщност всички организации от областта на туризма, авиокомпаниите, които изготвят своите планове и прогнози за следващите една-две години вече усещат, че периодът след излизането на Великобритания ще донесе доста несигурност. 76% от е, британците, около 47 милиона души. До сега са пътували главно с Европейския съюз. 48% от туристите, които посещават Великобритания, са от държави членки на Европейския съюз. това движение на туристи би могло да пострада от Брексит. Сега искам да дам думата на господин Дженкин. Всеки наш гост ще получи по 7 минути време за изказване. Um, благодаря, госпожи и господа. За мен е огромна чест да мога да се обърна днес към вас. Казвам се Том Дженкинс и съм главен изпълнителен директор на Европейската туристическа асоциация. Членовете на нашата организация продават Европа като дестинация по целия свят. Много от нашите членове са базирани в Великобритания или имат представителни офиси. Имаме сериозни притеснения относно Брексит. Ако трябва да цитирам Чърчил, всички неща в Европа започват с цитат от Черчил. Та, когато той говорил за Русия, каза, че тя била обвита в а, мистерия. И самата тя е една загадка. Това е груп цитат. А, всъщност, а, за да разгадаем тази загадка, трябва да осъзнаем какъв е националния интерес на Русия. Брексит също е свързан с националния интерес с изключение на рибата, може би. Има една шега, която се използва в Брюксел в момента и тя гласи следното. Когато мафията ти направи предложение, не можеш да го откажеш. А когато Брексит ти направи предложение, не можеш да го разбереш. Гледаме една химера. Какво представлява химерата? Химерата е едно хибридно същество естество. Тялото е на месопотамски лъв, главата също, опашката пък е змия, на гърба има някакво друго животно. Химерата всъщност е символ на фантазията. И Брексит е също отсъствие на фантазия, липса на информация относно фактите ли липса на последователност относно фактите. Ние от туристическия бранш виждаме, че фактите напълно отсъстват в този дебат. Ето защо е, искаме да видим какво може да се направи. Например, по отношение на така наречения твърд или мек Брексит. Е, тук е, нищо няма връзка с действителността. Най-голямата добавена стоеност в туризма всъщност са продажбите. Е, един билет, знаете, е просто е, един билет е, то е един лист хартия и в крайна сметка понякога ви дава достъп до е, хотелска стая, която е, струва 200 или 300 евро. Е, една голяма заплаха е свързана с е, разпадането на ДДС разпоредбите. Ако нещо подобно се случи, това ще доведе до катастрофа за компаниите, които работят в, е, в, в Европа. На второ място хората, хората, които работят. Ако стигнем до твърд Брексит, ама наистина твърд Брексит, ще имаме изключително тежко въздействие както върху хората, които работят в Великобритания, така и върху тези, които работят в Европейския съюз в сферата на туризма. В Великобритания между 70 и 80% от взетите в отрасъла не са е, граждани на Великобритания. Ето виждате, че европейските граждани са изключително важни точно по същата логика има страшно много британски компании, които продават европейски продукт и освен това имаме много европейски компании, които наемат британци, за да развеждат из Европа американци, например. Ще окаже ли въздействие Брексит върху бизнес? Несигурността продължава. Има сериозно намаление относно обема на покупките, многообразието, инвестициите страдат. Какво ще стане с регулаторната среда? Нещата са много сложни тук, не са особено интересни. Трябва да се отбележи факта, че има един а, импулс, а, едно желание за хармонизация. Никой не иска в крайна сметка да има две различни групи правила Съответно, ако започнем да зачерпваме с лека ръка хармонизацията, можем да очакваме, че много дружества ще създадат филиали в Европейския съюз, в Брюксел или на други места, защото четирите свободи са много важни за туристическите компании. Тези дружества трябва да могат да наемат хора там, където е търсенето. Освен това, Европейския съюз е организация, която работи за реформи, която създава една все по-добра и по-добра бизнес среда. Какво ще стане с желанието за реформи? Например, директивата за така наречените пакетни пътувания, която ще влезе в сила след два месеца, вече е остаряла, защото тя има за цел да реформира така нареченото разпределение, само че то се е променило драматично от времето, когато започна писането на тази директива. Имам правит разпределението в областта на пътуванията. Така че трябва да започнем работа по новата директива за така наречените пакетни пътувания. Въпрос е как ще участва Великобритания в е, този е, регулаторен пазар на Европа и в регулаторното начинание. Ще засегна ли Брексит растежа? Да, с една дума. Е, моите членове продават Европа. Най-големия продукт, който имаме е продукта Париж-Лондон. Когато продаваме лондонския пакет или пък парижкия пакет, ние продаваме економиката на услугите. Всичко, което би довело до административни тежести в пакета Лондон-Париж, в крайна сметка ще намали атрактивността на този а, пакет. Какво е основното ми послание? Подобно на всички търговци, ние бихме искали да запазим статуквото колкото се може повече. Що се отнася до преговарящите, двама известни мъже, които са седнали на една маса на едно бюро, има едно желание да се появи Deus Ex Machina. Под каква форма да е този бог, ами дано да е под формата на някакъв национален интерес. Благодаря. Благодаря, Том. Благодаря. Отлично се справи като време. Беше и много интересно. Освен това, благодаря. Следващия оратор е Марк Танцер, който е главен изпълнителен директор на Пътническата асоциация със съкръщението АПТА. Седем минути. Заповядайте. Благодаря за поканата. За онези, които не знаят, АПСТА е най-голямата туристическа асоциация, 1200 членове повечето, за повечето от нашите членове дейността е свързана с организиране на британски туристи, организиране на пътувания на британски туристи в чужбина, предимно в Европейския съюз. Ние не казваме на своите клиенти как да гласуват, но ние направихме анализ на последиците на Брексит за туризма и туристите Нашето становище е, че сегашната ситуация ни харесва. Съществуващите условия осигуриха растеж за нашите клиенти и нашите членове нямат желание сегашните правила да се променят. Председателя спомена за какво става дума. Ние направихме анализ в целия Европейския съюз, но и за седемте най-големи пазара за туризма в Обединеното кралство. 53 милиона пътувания е, за, в Европейския съюз. 37 милиарда брутна добавена стойност, 860 хиляди работни места, 440 хиляди фирми, и 28 милиарда брутно добавена стойност в 7-те, економи, в 7-те най-големи економики. И това е, всичко това въжи за дестинациите, които са най-популярни сред нашите клиенти. Какви са основите на успеха, които бихме искали да запазим в хода на преговорите? Първо, въздухоплаването, тъй като сме остров, повечето ни клиенти пътуват със самолет. Споразумението открито не бе изключително изгодно. Това осигури възможност за пътуване на много хора. Откриха се и нови дестинации, които биха били немислими. Бихме искали това да се запази и в бъдеще, в интереси на двете страни, както Европейски съюз, така и Обединеното кралство. Туристическият сектор осигурява мобилност на служители, туристически представители, представители в ски курорти. И много държим да запазим това, което предполага и запазване на единия пазар, който е- се оказа много важен за туристическия сектор и така свободно преминаване на границите. Ние използваме инфраструк... същата инфраструктура като товарните превози ако не сме в митническия съюз, превоза и на товари и на хора ще бъде трудно, така че хубаво е да се помисли за въздействието върху туристическите потоци. И накрая смятаме, че успехът на сектора зависи от запазването на доверието на потребителите и правата на потребителите. Има и реципрочни споразумения, като застраховане, и за двете страни. Хубаво е тези възможности да се запазят премахването на таксите за роуминг. Това са въпросите, които според нас са много важни за запазване на туризма какво бихме искали в бъдеще, това да се съществуващите условия да се запазят, да няма Брексит без споразумения. Това би било катастрофално за туристическия сектор, но също така не бихме искали да, има, да има несигурност и хората както фирмите, така и туристите да не знаят каква ще бъде ситуацията. Нашата е, стратегия е да направим анализ, е, да работим с е, правителството в Уестминстър, за да осъзнаят те економическото и социално значение на тези въпроси и работим и на двустранна основа с страните дестинации. Е, почти 100% от нашите събеседници е, казват, е, че сегашната ситуация е економически изгодна, но Економическата полза и политическия дискурс не винаги вървят ръка за ръка. За съжаление, ние се притесняваме от политическата риторика и последиците за в бъдеще. Министър-председателката ни за съжаление, започна да чертае червените линии, когато но заедно с това, от, като че ли отстъпка, отстъпва по някои въпроси, като членство в Агенцията за авиационна безопасност, което предполага плащане членски внос, но очевидно се осъзнава, че не можем да се откъснем от света. Обединеното кралство очевидно трябва да разбере, че не може да има пълен достъп и да бъде независимо. Ние трябва да бъдем отворени, трябва да бъдем открити не само с Европейски съюз, и не с партньорите, с които работим. И също така, моето пожелание е, че това не, е, не са преговори, при които едните печелят, другите губят. Ако погледнете данните, ще видите, че и двете страни печелят от членството ни в Европейския съюз. Надявам се това да се запази. Благодаря, Марк. Следващият оратор Густаво Мартинье от Валенсия, Испания. Мисля, че всички ние в тази зала е, сме, познаваме много добре Nexttour. Затова ви поканихме. Благодаря, ще говоря на испански. Не знам дали мога да бъда толкова точен като предишните оратори в рамките на 7 минути, но ще се опитам и ще говоря от регионална гледна точка. От гледна точка на Валенсия в Испания, ние сме член на Nextur и ще ви представим регионалната гледна точка. По отношение на Брексит е трудно да кажем какво ще се случи, но бихме Онова, което ни интересува, са заключенията от първия етап на преговорите. Много от а, е, регионите имат положителна оценка за предварителните разговори. Престои много работа по правни аспекти, свързани с правата на гражданите, координация на системите, за социално осигуряване и признаването на квалификацията, въпроси, които вече бяха споменати. Както се, както се казва в доклада, нищо не е договорено, докато не се договори всичко. Регионалната гледна точка е следната. Много национални делегации разработиха свои позиции и от подчертаха проблемите, които най-много ги вълнуват във връзка с преговорите. Имаше дебати в Комитета на регионите, бяха публикувани е, редица региони. Беше създадена интергрупа по Брексит. Тя заседава вече на два пъти. Там участват 20 е, региона. Целта е да се улесни диалога. Както всички ние знаем, Брексит ще има отрицателно въздействие, но нещата ще бъдат трудни. И в интергрупата ние се опитваме а, да прогнозираме това въздействие и да могат регионите да се адаптират към промените. В Комитет на регионите има мрежи, регионални мрежи, които работят на европейско ниво. Те свързват местните и регионални органи и те работят по въздействието на Брексит. Има една мрежа, посветена на новаторството и научните изследвания. Има една конференция по най-отдалечените региони и всички те анализират въздействието. Извинявайте, малко забравих презентацията си. Нека сега да минеме към четвърти слайд. Сега по отношение на Nextur, това е мрежа, която работи за устойчив и способен туризъм. 33 асоциирани субекта тук, тук влизат регионални власти, влиза академичния и научно-изследователският сектор. Мрежата функционира от десетина години, тъй като регионите разбраха, че трябва да се сътрудничат и да обменят положителна практика. Има редица представители от Обединеното кралство в тази мрежа. Тук имаме, днес тук има представители на Шотландия. От гледна точка на испанските региони, ние извършваме координация чрез испанската делегация в Комитета на регионите. Разработили сме и обща позиция, която анализира въздействието на Брексит в сектора на услугите, например най-значителното въздействие ще дойде от загубата на права и това беше анализирано на първия етап, т.е. да се прецени въздействието на работещите от двете страни на Ламанша. Въпросите са свързани с националното социално осигуряване, обществените поръчки, цифровите услуги, финансовите услуги и така нататък. Испанските региони се притесняват и от търговията. Притесняват се от а, евентуален спад в британската економика или обесценка на британската лира. Може, въздействие може да изпита и жилищния сектор. Не знаем дали Брексит ще бъде твърд или мек. Това, което знаем, е, че това вече въз... оказва въздействие върху жилищното строителство, върху продажбата на жилище. Във Валенсия, например, е, започват да се усещат е, последиците. Това е важно, защото много жилища се закупуват от британски граждани като второ жилище и те се отдават под найем в определени месеци на годината. Има много експерти в региона на Валенсия. Много голям е броят на туристите. Определено економиката на региона ще изпита въздействието на Брексит. На този слайд е показано отражението върху туризма. Великобритания е най-сериозният източник на туристи в страната. И ако британците изберат а, други а, дестинации, а, изгледите няма да са положителни. Например, ако се наложи административен контрол, туризмът ще пострада. Онова, което ни притеснява особено е евентуалната промяна в динамиката на нискотарифните а, туроператори, също така трябва да споменем екскурзоводите и всички сектори, които добавят стойност. Не говорим само за въздействие върху определен сектор. Що се отнася до Валенсия, най-големия пазар за нас е Обединеното кралство. Ето тук а, виждаме данни за пазара на жилища. Забавя се търсенето от а, граждани на Великобритания. И ако направим сравнение с а, края на 2016 година, тенденцията е доста тревожна. А, спад от почти 31%. Възниква въпрос и здравеопазването на живеещите британци. Това е стратегически въпрос. Евентуално намаляване на броя на полетите също би имало отражение върху летищата. В, например, летищата на Аликанте и Валенсия. Ако направим сравнение през последните години, ще видим, че има спад в Андалусия, както е показано на следващия слайд – регионалното правителство смята, че непосредственото економическо отрицателно въздействие ще бъде 1% въздействието на Брексит ще се усеща продължение на десетилетия. Когато говорим за Анталусия, трябва да споменем и Гибралтар. Това е специфичен въпрос в преговорите на този слайд. Е, имаме, това е слайд от е, Фландрия. И там броят на туристите от Великобритания е доста голям. Там вече се наблюдава 1,4% спад в броя на туристи от Великобритания. В заключение имаме редица препоръки, които бих искал да разгледам. На първо място да не се мисли за твърд или мек Брексит, а за Брексит който да отчита интересите на гражданите, онези, които ще изпитат въздействието на Брексит. Така че на първо място трябва да бъдат поставени гражданите. Комитета на регионите и регионалните власти трябва да бъдат включени в преговорите чрез местните власти. Много, в много случаи има изключителни правомощия. Освен това, трябва да има превентивни мерки, за да се неутрализират последиците. В следващия програмен и бюджетен период и евентуалните съкръщения трябва да помислим за това как ще преодолеем последиците. Възниква въпроса с, с взаимното признаване на, социал, на вноските за социално осигуряване и пенсионно осигуряване. Също така да не се допусне а, последици от митнически, административни и други процедури, които ще създадат много проблеми. Благодаря много. Сега преминаваме от валенция в Шотландия сега главният изпълнителен директор на Визит Скотланд. Здравейте, казвам се Малкам Скотланд и съм изпълнителен директор на Визит Скотланд. Ние организираме различни мероприятия, спортни, културни, маркетингови. Туризмът е основна част от шотландската промишленост. Това е един от най-важните сектори. По отношение на заетостта, туризмът е основен сектор, който допринася за растежа между 2008 и 2014 година туризмът а, а, отбеляза растеж от 42%, а, а имаше 11% повече заети а, в а, този сектор на последните години. А, това е най-високият процент заети в а, туризма от а, началото на статистиката. А, 14,3 милиона туристи посетиха Шотландия в, през 2016 година. Над 2000 дни бяха прекарани от туристи с пренощувания. 11 милиарда е приносът към шотландската економика. Ние, се, ние разчитаме на туризма повече, отколкото в други части на Великобритания и очакваме отрицателно въздействие върху тази промишленост, върху тази индустрия след Брексит. Европейският съюз и посетителите от Европейския съюз са много важни за нас. 54% от всички международни посещения в Шотландия са от граждани на Европейския съюз. Това е средна стойност на 3 години между 2014-2016 година. А, това означава, че 1,4 милиона посетители а, има, които а, харчат по 700 милиона лири годишно. А, повечето са холандци, германци и французи. Те посещават нашата страна няколко пъти. Най-много от тях са от 25 до 45 годишни и а, а, се увеличава броя на 45 до 55 годишните. Туризмът ще се повлияе много и за бъдещето, ще има въздействие и върху други области на туризма, опитваме се да развием социален туризъм, опитваме се да разпознаваме добри практики въз основа на статистиките. Залагаме на партньорства и сътрудничество. Това е заложено в нашата организация. През последните 4 години стратегическите ни партньорства а, с европейски партньори бяха много е, от голяма помощ за нас, е, за нашето развитие. Ще се опитаме да ги запазим и за бъдеще. Решението за Брексит е, поставя много важни въпроси пред туристическата индустрия в Шотландия. Има много примери, които дадоха преждеговорившите, няма да ги повтарям. Ще кажа, че туризма и ресторантьорството проведе изследване, което се казва, че 75% от предприемачите очакват повече разходи вследствие на Брексит и несигурност по отношение на курса на лирата и повишаване на разходите за работна ръка другите сектори на промишлеността също а, са поставени в по-несигурна среда а, шотландското общество и економика а, а, след а, изборите на 2000, след референдума на 2016 година имаше период на несигурност, но а, не може да се градят а, дългосрочни стратегии възоснова на краткосрочни решения. А, по отношение на репутацията на Шотландия след Брексит, то не очакваме да има отрицателни последици върху привлекателността на Шотландия като дестинация. Надяваме се, че а, туристите ще имат усещането, че са добре дошли в Шотландия и за в бъдеще. Но не бива да сме самодоволни и да разчитаме изцяло на нашите резултати трябва да продължава да е лесно за посетителите да посетят Шотландия, да няма проблеми свързани с визите или с повече разходи. Ще спомена и свободното движение на работната ръка. Това е голяма грижа за шотландската туристическа промишленост. ще бъде проблем за бъдеще да се набави достатъчно на, на работна ръка. Туристическата асоциация в а, а, Шотландия а, твърди, че а, има около 56 000 заети в промишлеността, 4000 в ресторантите и 65 000 в хотелите. Така че голяма част от заетите в сектора са от европейски държави. 100 и 319 хиляди са гражданите на европейски държави, които живеят в Шотландия. Това е 4,1% от населението. Зед... Зети са хора от 23 държави. Всички те допринасят за успеха на шотландската туристическа промишленост. Така че риска да загубим тази работна ръка е много голям. Всички разговори с заинтересованите страни показват това. Опитваме се да защитим нашите нашите интереси в хода на преговорите между Великобритания и Европейския съюз. И а, накрая ще кажа, че Шотландия ще продължи да работи в партньорство с Европейския съюз и ще а, показва свой интерес към посетители от Европейския съюз. Ще покажем, че сме способни да се справим с глобални предизвикателства, природни бедствия, като например изриването на Балкана преди няколко години в Исландия. В контекста на туризма всички дестинации са засегнати от промяната на интересите на потребителите или цифровите технологии искаме да останем както конкретно способни, така и да бъдем приобщаващи и социални. Ние ще а, останем заинтересовани от обмена на добри практики, за да отговорим на всички бъдещи нужди на сектора. Благодаря, господин Рафхет. Надявам се, че ще можем да работим заедно, дори след Брексит, тъй като Шотландия е, е много активна в сферата на туризма в Европа. Ще имаме нужда от вас след Брексит. Надявам се наистина, че ще можем да сътрудничим. Следващия оратор, господин Найджел Морган, който е ръководител на отдела по бизнес в School of Management към университета към Слонси. Благодаря. Благодаря за поканата едно от предимствата да се изкажеш последен е, че виждаш, че част от нещата, които си искал да кажеш, вече са били засегнати. Нека да преминем към следващия диапозитив. В началото искам да подчертая казаното вече от колегите Туристическата економика в Европа е двигател на економическо-социално включване, на устойчиво развитие. Туристическите индустрии на Великобритания е са с изключително свързани. Няма да навлизам в подробности, няма да ви представям статистическа информация. Чухме вече много данни за взаимовръзката между двете економики. Осем от водещите пазари, от е, водещите 10 пазари е, в Великобритания са европейски и на тях се падат 50% от пътуващите. Къде пътуват е, британците? Вече чухме много за общите цифри. Държави като Испания, Гърция, Кипър вече се притесняват относно евентуалното намаляване на британски туристи в дългосрочен план. Едно от основанията за тази взаимозависимост на туристическите пазари е единния пазар. На следващо място. Искам да подчертая това, което беше подчертано от колегите. Туристическата економика е много важна за Великобритания – туристическия отрасъл в частност. Всъщност той е много по-ценен за общата британска економика от селското стопанство или автомобилната индустрия. И едно от предизвикателствата, които имаме и в Уелс, и в Великобритания като цяло, е да убедим хората колко е важна туристическата индустрия и посещенията на туристи от чужбина за британската економика. На следващо място, туристическата индустрия в Великобритания в момента процъфтява. Искам да подчертая казаното от Малкъм. Много е важно да не изграждаме бъдещето си възоснова на факта, че в момента има изгоден валутен курс. Много е важно туристическата индустрия да просперира и след Брексит. Пътуващите, независимо по какви е, съображения, трябва да могат да пътуват е, без ограничения и да ползват всички придобивки, които имат и сега. Това е най-любимия ми диапозитив сега от моята презентация. За мен Брексит е айсберг. Виждаме част от е, въздействието на Брексит – но мисля, че голяма част от последиците всъщност няма как да бъдат предсказани. По-настоящем те са невидими за голяма част от заинтересованите страни. По-нататък можем да очертаем част от основните предизвикателства. Те са свързани най-вече с запазването на статуквото какво да правим с евентуалните промени, които ще бъдат направени в сектора на здравеопазването, реципрочността, която съществува в момента между държавите членки в тази област, какво ще правим с разходите за, за гориво, и други такива подобни разходи. Какви са допълнителните предизвикателства? Аз съм единствения учен от днес поканените гости. Имаме едно проучване, което представя една много объркана картина по-настоящем. Някои заинтересовани страни смятат, че Брексит вече има отрицателно въздействие. Това като виждане се основава на, на информация, свързана с това, което се случва на туристическите пазари – Виждате обаче, че в действителност няма сериозни основания за тревога. Всъщност, зависи кого питате. Ако попитате онези, които не са от Европейския съюз, Великобритания за тях продължава да бъде достатъчно привлекателна. Не знаем обаче какво ще стане, ако се промени сериозно валутния курс. Има няколко области, за които си струва да поговорим. Вече виждаме как британските туристи се налага да плащат повече в Европа. Какво да правим, за да запазим транспортните връзки? Какво ще правим по отношение на авиационния сектор? няма как да наценим потенциалното въздействие на отсъствието на споразумение. Какво ще стане с правата на потребителите? Много е важно да ги запазим. Много ми харесва фразата ориентиран към гражданите Брексит. Как да запазим конкурентоспособността способността особено с оглед на съществуващите пакети, които се предлагат за целия Европейски съюз в Великобритания. На следващо място. Много е важно да се поговори и за мобилността и човешките ресурси в хотелиерството и ресторантьорството. Що се отнася до броя на европейците, които работят в тези отрасли, много е трудно да се даде точна информация, има прогнози, според които броя на европейците в Великобритания в тези отрасли се е увеличил с около 25% между 2011 и 2016 година. Това ще създаде много сериозни проблеми, ако не можем да гарантираме на тези лица, че ще запазят трудовите условия, в които работят в момента. На следващо място. Средствата. Ако трябва да говоря за Уелс, Уелс получава много от европейските фондове. Какво ще направим обаче по отношение на предизвикателствата, свързани с маркетинга, с създаването на продукти, неща, които са били финансирани от Европейския съюз в миналото. Виждаме, че бюджетите за туризъм на местните правителства са доста урязани и намаляват все повече и повече, така че ще има сериозни трудности. На следващо място Уелс има почти уникално положение в дебата за Брексит. Неговата позиция напоследък се, променя, се подобрява от гледна точка на туризма, но ако искаме да имаме още по-голям растеж, много ще зависим от международните пазари. По-настоящем на тях се падат 10% от посетителите и 20% от средствата, които се изразходват. Така че за нас специално има сериозни предизвикателства във връзка с Брексит. И накрая основните полуки. Какво имаме нужда? да постигнем в хода на преговорите. Нямаме нужда от твърд Брексит. Това е пределно ясно. Имаме нужда от Брексит, който да гарантира просперитета в туристическия сектор в цяла Европа. Пътуващите, независимо дали по делови причини или за удоволствие, трябва да могат да пътуват свободно и да се ползват от същите придобивки, които имат сега. Благодаря. Благодаря, господин Морган. И сега имаме време, макар че то е ограничено. Имаме време за дебат. Ще дам думата на тези депутати, които искат да се изкажат. Първо Изабела Демонте. Грация, колега. Благодаря, колега. Благодаря на експертите. Благодаря Иштван за това, че спомена следващата ни инициатива в областта на туризма. Аз ще се насоча към същината на въпроса. Нашата комисия се казва Комисия по транспорт и туризма. Не можем да не говорим за въздухоплаването, имайки предвид е, че до 2050 година ще се удвои броя на пътниците, следователно достъпността и цените трябва да могат да улесняват туризма. Е, фирмите вече обсъждат евентуално преместване на седалището. По отношение на туризма, редица нискотарифни е, компании обявиха, че ще увеличат е, цените си. Знаем, че е, цените са много важни за достъпността, особено на по-отдалечените региони. Лондон, за да преминем към нещо по-положително, това е туристически град. Всяка година там всяка, той се посещава всяка година 20 милиона души. С други думи, Вярно е, че марката Европа е много важна, но Обединеното кралство е, трябва също така да може да увеличава своите туристи. Е, много е трудно, ще бъде много трудно, ако се върнем към е, миналото с паспортна проверка по границите и така нататък. Друг аспект е свързан с туризма. Говори се за за, за, осигур... за медицинските застраховки. Ние трябва да добавим този аз, практически аспект, който е който е свързан с директивата за осигуряването. Има една а, тема, която е много важна – non è citata in nessuna delle risoluzioni. За Гибралтар много гореща тема. Ние го, когато, когато говорим за Брексит се говори за Ирландия, но не за Гибралтар. По тази а, тема, а, като че ли са в съвета не се говори, но темата, темата е много важна за пътниците и е много важна и за работещите там. Хиляди са тези, които ще трябва да се прехвърлят а, от а, заради това, че правата им няма да бъдат защитението, защо ние трябва да се занимаем и с тези проблеми, без да да премълчаваме е, всички останали въпроси, по които имаме критично отношение. Благодаря. Благодаря, господин Тейлор. Благодаря. Искам да благодаря на гостораторите. Един въпрос. И нищо повече. Може би трябва да се обърна най-вече към господин Танзър от АПТА. Вие говорихте много накратко, но с голяма доза песимизъм а, относно въздействието върху споразумението за отвореното небе. Кажете малко повече. Как гледате на преговорите? Какви са възможностите за британските туристи, които искат да отидат до Европа и обратно европейците, които искат да отидат в Великобритания. Ще има ли негативно въздействие, ако се наруши действието на споразумението за откритото небе? Извинявайте, аз бих искал да чуем всички въпроси и мнения и след това ще ви дам думата. Господин Пипер, заповядайте. Благодаря. Ще бъде съвсем кратък. Очевидно живеем в а, рая тук, като чувам а, от какво ще се лишите. А, имате всякакви проблеми, свързани с здравеопазване, издаване на билети, визи, спазване на споразумения, бюджет, права на потребителите, ще кажа, че е, ние сме е, много добре в е, Европейския съюз с всички законодателни разпоредби, които са в сила. Ще кажа към представителя на АПТА. Казвате, че сте неутрални по време на преговорите за Брексит. Не разбирам това. Защо не казахте, че искате да останете сега? Описвате всички предимства на Европейския съюз, казвате, че сте били неутрален. Сега всички заедно трябва да изсърбаме тази супа. А, малко се ядосах на това ваше изявление. А, на второ място бюджетен ред за туризма. Аз не смятам, че ще го получим. Имаме хиляди други проблеми. Разъм, външни граници, инфраструктура, научно-изследователски дейности. Има много предизвикателства. Едва ли ще има място за туризъм в бюджета. Трябва да разчитаме на кохезионната политика там може да се намерят средства и не вярвам, че това ще е приоритет за бъдещото развитие на Европейския съюз. Ще помоля всички заинтересовани страни да упражнят своето въздействие да се наложи в Великобритания модел близък до вътрешния пазар. самите ние ще имаме домашни, които да напишем във връзка с преговорите по Брексит. Благодаря. Jill Evans. Thank you very much. Госпожа Еванс, благодаря на всички оратори за изключително интересните и потискащи презентации. Всъщност, това, което ни казахте е очаквано. Знаем, че ще има много проблеми, ако напуснем Европейския съюз. Дали сте чели становището на Комитета на регионите? Има една интергрупа, посветена на регионите. Целта е да работи с отделните региони и да им помогне да се адаптират. Кажете какво смятате. Аз съм от Уелс и ние се гордеем с а, своето гостоприемство. Чуваме от Шотландия пък, че няма въздействие върху туризма. В смисъл такъв хората не са отблъснати да посещават а, тази част от Великобритания. Искам да попитам, въжи ли това и за останалата част от територията на страната? Чухме, че има увеличение на туристите през последната година. Дали то е свързано с цяла Великобритания? Да не би това да се дължи на възможността хората да пътуват свободно преди Брексит и да искат да се възползват от тази възможност, тъй като не знаят какво ще стане в бъдеще. Знаете, че преговорите за Брексит са такива, че пораждат много въпроси, които не могат да, да получат своя отговор точно сега, но е добре, че водим подобен разговор. Вернер Кун. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите лектори. Описахте доста ясна картина на сегашната ситуация по отношение на туризма, на континента и на британските острови. След разширяването на изток на Европейския съюз, Великобритания след разширяването към Польша, Унгария и така нататък, Великобритания доста бързо се възползва от свободното движение на работниците. Други държави не го направиха. В Германия имаше 7 години ограничение на свободата на движение на работната сила. Това беше причината да има толкова много заети в туристическата индустрия от източна Европа. 200 хиляди в Шотландия чухме. Това ме кара да се замисля по какъв начин ще бъде осигурен този, тази част от европейската политика а, и какво ще бъде положението на европейските граждани в Великобритания и обратно на британците в Европейския съюз, как ще работи всичко за бъдеще. А, говорихме за а, визовата а, свобода след шенгенското пространство, след създаването на шенгенското пространство а, има висока степен на интеграция но въпреки това и другите европейски държави има висока степен на свобода. Туризмът е особено важен за структурно слабите региони. Шотландия, Корнуел. Тук съм по-загрижен, отколкото за а, града Лондон чуваме толкова много неща за а, британската кралска фамилия, че почти имаме усещането, че, са, че живеят при нас. А, но по отношение на европейските фондове, а, то от тях са се възползвали предимно по-структурно слабите а, региони. Ако си припомним как а, ЮКИП и другите инициатори на Брексит пътуваха с големи плакати, 350 е, милиона паунда се харчат всеки, всяка година в Брюксел. Едва ли това е по-добре, отколкото да се инвестира в хедж фондове? Не знаем как ще се развият политическа гледна точка на нещата в Великобритания, дали ще има преходно споразумение или пък нов референдум. Ще видим. Благодаря. Няма други депутати, които да искат да коментират, затова ще ви дам думата. Кой иска да отговори? Да караме подред. Том, Искаш ли да започнеш? Искам само да повторя казаното. Повечето от въпросите бяха насочени към колегата Танзер. От името на европейската индустрия и по-конкретно НЕТ, организацията на тези от частния сектор, тази организация има един документ, в който са очертани всички тревоги и те засягат цяла Европа, не само Великобритания. Господин Танзар, благодаря. Относно въпросите зададени към мен. Авиацията, повече информация за рисковете. Обеден съм, че ще продължим да се радваме на полети между Великобритания и ЕС, но за да се случи това, трябва да сме част от ЕАСА, Европейската агенция за авиационна безопасност. Можем да имаме двустранни контакти, но мисля, че ние трябва да останем част, защото в Великобритания вече знаем, че няма как да създадем на собствен ряд на тази агенция. Има хора, които смятат, че е възможно да се остане под формата на някакъв вид а, план за спешни действия. Ако това не се случи, ние няма да можем да извършваме своите полети, така че това е един от най-важните въпроси по отношение на неутралността. Искам да кажа, че когато направихме своя анализ и видяхме колко ще е лош Брексит за туризма, а, ние а, крайна сметка излязохме с, с конкретна информация. Туризма обаче не е всичко в живота на хората. Нещата са малко размити. Освен това, знаем, че когато излезеш е, и почнеш да казваш на хората как да гласуват, общо взето постигаш обратния ефект. Ние сме представители на, на бизнеса, на конкретен отрасъл и при толкова чувствителни теми, ако застанеш на една, на, на, на страната на, на едната от двете спорещи страни, е, общо взето е, засягаш чувствата на, на, на много хора. Е, имахме ясна позиция, между другото, за това какви ще бъдат минусите. Eh, sobre Eh... Имаше конкретен въпрос от госпожа Делмонте за Гибралтар. Въпросът не е табу, а е специален, специфичен въпрос, защото ситуацията е специфична. Аз споменах, че има хора, които които са трансгранични работници. Доколкото разбирам, въпросът не е табу. Цялата информация по този въпрос е достъпна публично. Или... Заедно с това, по другия въпрос за функционирането на интергрупата за Брексит в Комитета на регионите. Тя е, функционира от няколко седмици. Ние работим по обмяна на информация за евентуалните последици от Брексит. Второ, да се определи кои региони биха пострадали най-много от Брексит и да се работи с тези региони, за да се смекчат последиците. На трето място с регионите, с които вече си сътрудничим, да продължим да осъществяваме това сътрудничество. Интергрупата в момента в групата влизат представители на Франция, страната на Баските и от Ирландия. Целта е, предвиждаме да заседаваме 6-7 пъти в годината. Благодаря. Няма какво много да добавя. Като сектор в процеса на анализиране на последиците, трябва да видим кои са неизвестните. Да направим така, че да няма не предвидени последици, здравни осигуровки, автомобилни застраховки. Трябва да очертаем тези въпроси и да се опитаме да ги решим по прагматичен начин. Сега да отговоря на някои от въпросите. Доколкото знам, няма сериозни проучвания за въздействието върху нискотарифните авиокомпании. В тази област има нужда от много изследвания от държавата не се предоставя информация, но и самите изследователи нямат много подробни резул... научни резултати от изследвания за последиците на Брексит. Голяма част от информацията не, е, не почива на научни основи в момента се смята, че няма въздействие върху е, гостоприемството, така да се каже, от страна на Великобритания, но имаме нужда от повече информация. За Лондон. Много интересен е, въпрос от гледна точка на Уелс. Предполагам, че и Малкъм би казал, че от шотландска гледна точка това е огромно предизвикателство да се привличат а, туристи а, извън Лондон. Неговият пазарен дял се увеличава. Аз не смятам, че това е нещо ново. Това е явление, което съществува от доста време. Дали ще продължи, не мога да кажа. Основното ми послание е, че имаме нужда от яснота по оперативните въпроси, всички останали въпроси повдигнати от колегите. Имаме нужда от повече информация и конкретна информация по а, определени въпроси. Благодаря, Найджо. Най-сетне бих искал да помоля нас, колегите, да направят някакво заключение. Не ми харесват а, заседания на комисии, в а, които се водят пространни дискусии без нищо да последва от нас. Така че бих искал да има някакво предложение. Предложение, което да обобщава направените презентации, казаното от депутатите и това да се изпрати на властите. би било полезно тези мнения да бъдат да получат видимост. Бих искал да ги изпратя на депутатите в парламента, на правителствата, на правителството на Великобритания и на компетентни органи в Брюксел. Чухме много интересни становища и така, колеги, благодаря ви за присъствието. Е, този разговор беше полезен за всички нас. И сега мисля, че сега трябва да закрия заседанието на комисията. Ще се видим пак на 4 май.